още веднъж. Благодаря и аз, казва председателя. Утре в 12 часа ще се гласува по този доклад. Последното за тази вечер е отново доклад на госпожа Кристо Тровол за Европейския парламент и регламентите. Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко. Става дума за доклад Омнибус 1 и това е за цялостната руска политика на Европейския съюз с новите условия, проистичащи от договора от Лисабон. Най-вече става дума за членове 290-291. По силата на Лисабонския договор сега Европейският парламент – вече има компетенцията да се произнася и по търговски въпроси. Това е нещо, което не е типично за европейската парламентарна система. Моделът по-скоро е подобен на този на Конгреса на САЩ. До сега европейската търговска политика се е подчинявала изрично на процедурата за комитология. Сега обаче тази норма ще бъде отменена и изпълнителните решения в търговската политика, както и в други политически сфери в Европейския съюз, се намират в ръцете на комисията, обаче Европейската комисия не може да взима единолично такива решения. Предлаганите от мен изменения са свързани първо да се зачита общото споразумение. Европейската комисия, парламента и съвета се съгласиха за тъй наречено общо споразумение за прилагането на делегираните актове актове за изпълнение. Това е предмет на единен модел. Обаче за голямо мое очудване Европейската комисия не отчете това в своето предложение и за това моят доклад се стреми да отрази това, което е заложено в общото споразумение. Освен това, докладът признава делегираните актове в всички сфери, предложени от комисията и разбира се, така има консултативна процедура ние потвърждаваме предложението на Европейската комисия, що се отнася до процедурата за изпълнение в тези случаи. Има сфери, в които тази процедура ще бъде прекалено времеемка, затова имаме нужда от друга процедура и точно затова предлагаме тази консултативна процедура. Също така имаме процедура за консултации И тук потвърждавам предложението на комисията вместо консултации, които вече не са необходими. Особено, що се отнася до защитни мерки, мерки срещу дъмпинги, срещу субсидии, да има процедура по информиране на държавите членки. са срокове за мерките и процедурите срещу дъмпинга и субсидиите не трябва да отговарят на максимума постановен от СТО, тъй като е необходимо да се даде време на економически субекти да реагират. Затова крайните срокове трябва да бъдат по кратки и затова ние предлагаме намаляване на крайните срокове. Разбира се, винаги е възможно да се направят някои изключения. Освен това, в повечето регламенти се препоръчва да се включат задължения Европейската комисия да се отчита пред парламента и пред обществото като цяло. Значението от това може в момента да се наблюдава при обсъждането на акта и процедурата по него. Процедурата не беше прозрачна. Ние живеем във времена на интернет и затова не можем просто да спускаме информация отгоре надолу. Моят доклад отразява промените, проистичащи от влизането в сила на Лисабонския договор. Договорът е специализиран. В него има много специализирани въпроси, обаче този доклад също така има и сериозно политическо значение, защото той сигнализира за нови времена – за нова ера в международната търговия. Бих искала да благодаря на всички и господин комисар Дехут, моля господин Чулуш, предайте моята благодарност към него. Председателя, благодаря ви, госпожо Кистхутрово. Господин Чолуш, имате думата. Благодаря, господин председател. Позволете ми да кажа в началото, че господин Хухт е пред, беше предвидил пътуване в чужбина и поради късното потвърждение на тази точка в дневния ред, той не можа да промени своята програма и да присъства на тази дискусия, защо той ме помоли да се изкаже от името на комисията. Еврокомисията е благодарна на госпожа Квисто Отровол и докладчика в сянка господин Морейра, както и на другите членове на Комисията по международна търговия за конструктивния подход към това предложение. Предложението е важно, тъй като е най-важната стъпка за привеждане в съответствие на изпълнителните делегирани актове към новите изисквания, проистичащи от Лисабонския договор. Комисията работи с парламента и съвета, за да оформи това предложение максимално бързо тази седмица ще бъдат гласувани голям брой изменения. Очевидно е, че не мога да коментирам всяко едно от тях. Става дума за доста детайлна работа, която трябва да бъде извършена между трите институции. Ще се огранича до няколко общи наблюдения. По принцип, комисията може да приеме всички изменения, които предлагат прилагането на е, Консултивната процедура за подготвителните мерки. Освен това, делегираните актове трябва да бъдат включени в съответния регламент е, за защитните мерки. Комисията на трето място е благодарна за изменението, свързано с антидъмпинговото изменение, Комисията подкрепя духът на измененията, чиято цел е да засегнат проблеми, свързани с графика и комитологията, както и мерките за борба с дъмпинга. Тези изменения обаче са свързани с някои практически или законови пречки. Комисията очаква и се надява да намери възможност въпросите да бъдат решени в рамките на дискусията, която ще бъде проведена между трите институции след вота в парламента. В заключение искам да кажа, че благодаря на комисията за извършената работа на този етап – ние ще работим е, заедно, за да приключим работа по документа преди окончателното му приемане. Благодаря, господин председател. Благодаря, дами и господа. Благодаря, казва председателят. И така, ораторите от името на групите. Господин Каспари. Господин председател, колеги, много е жалко, че този изключително важен дебат се провежда толкова късно вечерта и съответно нито комисаря, нито пък обществеността могат да чуят този дебат. Защото този доклад всъщност повдига много важни въпроси. В международната търговия има много проблеми, които а, занимават Европейския парламент. Както докладчика, така и много други колеги работиха много здраво в различни насоки, а за да може да се прилага Лисабонския договор, особено в международната търговия и равновесието а на правомащията, които имаме, как е нещо уникално е, в света. Ако се огледаме в някои съседни парламенти, например германския парламент, ще видим, че а, това са правомощия, които никога той не е имал правомощията, които има в момента Европейския парламент. Всичко това е изключително важно и съм много благодарен, че така добре работихме заедно. Дами и господа, мога само да изразя надеждата си, че общата търговска и економическа политика на Европейския съюз ще бъде положително повлияна от нашата нова роля, нашата има предвид на Европейския парламент. Ние имаме своите отговорности и ние ги приемаме много сериозно. Искаме да докажем колко добра работа можем да свършим. Имам само един коментар, господин председател. Искаме да видим как Европейския парламент прави всичко възможно, за да може нашата администрация да се справя с, с въпросите, свързани с комитологията и в бъдеще. Благодаря. Благодаря, господин Каспари. А сега от името на социалистите и демократите, господин Морейра. Една минута. Да, благодаря, господин председател. Мина известно време, откакто парламент, парламента започна да разглежда общата а, търговска политика в Европейския съюз и сега трябва да се занимаем и с делегираните актове по, във връзка с, с Лисабонският а, договор. Делегираните актове са субект на контрол и наблюдение от страна на съответните органи на Европейския съюз. И така, в сферата на международната търговия е важно да се подчертае, че това е изключителна компетенция на Съюза, а не на държавите членки. Ето защо политиката трябва да следва общностният метод. И ние трябва да бъдем абсолютно стриктни, когато започнем да прилагаме мерките, новите мерки по Лисабонския договор. Парламента трябва да запази своя абсу... пълен контрол върху а, цялата законодателна дейност и продукция на Европейския съюз. На второ място искам да спомена, че държавите членки имат право на вето а над решенията на комисията. Тази това право на вето, разбира се, може и трябва да се прилага само в изключителни случаи. И накрая искам отново да поздравя докладчика за чудесния доклад. Благодаря, господин Морера. А сега за либералите и демократите госпожа Кохмерин. Благодаря ви, господин председател. Дами и господа, от приемането на Лисабонския договор всичко се промени в търговската политика на Европейския съюз. Имаме ново правно основание и това е особено видимо в Европейския парламент – виждаме последиците от това ново правно основание и Сабонския договор. Това, което обсъждаме сега, може да изглежда прекалено експертно и специализирано на пръв поглед. Ние говорим за делегираните актове или актовете за прилагане, но в основата на всичко са нашите интереси в областта на търговията, нормите за борба срещу дъмпинга или субсидиите. Всъщност, ние говорим за пари и то в големи количества. Също така говорим за поверителната информация. Това е нещо важно за обществото като цяло. Тук вече беше спомената акта. Ако имахме от самото начало прозрачност при процедурата за акта, щяхме сега да имаме много по-малко дебати по въпроса. Бих искал от сърце да благодаря на докладчика, която работеше заедно с нас по много дисциплиниран начин и се надявам, че в скоро време ще се занимаваме и с акта и то точно на тази основа. Председателят, благодаря ви, госпожа Кохмерин. Други оратори, две минути за госпожа Кьостингер. Благодаря ви, господин председател. Този доклад който ние го знаем като Омнибус едно по общата търговска политика, е един важен знак за участието на Европейския парламент в оформянето на обща европейска търговска политика. Наистина докладът е сложен и специализиран, но това не означава, че въпросът не е важен. Въпросът е много важен. Първоначално с него се занимаваше комисията Инта, комисията по външна търговия. Ние трябва да оформяме бъдещето, бих искал да се върху три аспекта, които според мен са изключително важни. Първо, процедурата по разглеждане. Трябва да има възможности за бърза процедура, която да рече проблемите на засегнатите страни. Също така е важно е, че се отменя процедурата за консултации. Лисабонския договор предвижда тясно сътрудничество между европейските институции. Това трябва да се гарантира. Много е важно на ранен етап да бъдат установени всички сфери, в които има неразбиране или недоразумение. Също така трябва да бъдат много ясно определени крайните срокове. По този начин партньорите в търговията ще имат повече сигурност. Както казва и докладът, може да се спестят до два месеца, като бъде отменена старата консултативна процедура. Приветствам доклада и благодаря на докладчика за прекрасното сътрудничество. Поздравявам докладчика за доклада и за доброто сътрудничество. Председател, благодаря ви, госпожо Кьостингър. Сега господин Лехтери за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар, госпожо докладчик. Можем спокойно да кажем, че Европейската външна политика и търговска политика винаги са били успех за Европейския съюз и те винаги са били, европейската търговска политика винаги е била в компетенциите на съюза. След Лисабонския договор е, Европейският парламент е равноправен законодател в цялата процедура. Ето защо смятам, че външната ни търговска политика ще постигна още по-големи успехи. В момента има слож, така се кож, сложни процеси за адаптация. Благодарение на докладчика успяхме да намерим една система, която засилва доверието. Е, надяваме се, че онова, което се случи с акта, няма никога да се повтори. И сега процедурата на спонтанните изказвания. Само госпожа Басеско се е записала. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Подкрепям изменението, е, свързани с общата търговска политика в съответствие с новата система на изпълнителни делегирани актове. Хубаво е, че комисията получава засилени изпълнителни права. По този начин ще се засили ефективността на обща търговска политика и ще се повиши нашата конкурентно способност. Много е хубаво, че комисията пое инициатива за да постави акцента върху необходимите промени след влизането в сила на Лисабонския договор. Подкрепям предложението за това процедурата за изпълнение да се използва в повечето случаи. Мерките за защита са много важни в този случай. Очевидно е, че те са много необходими. Благодаря. Председателят. Господин Чолс има думата. Благодаря. Е, най-напред, както показа дебата, става дума за една сложна въпроса. Вътре са включени редица важни законодателни текстове в областта на общата търговска политика е, и очевидно е необходимо да, се, да приключим работа максимално бързо. Второ, Европейската комисия се отнася положително към проекта на Европейския парламент и с готовност ще води дискусии по време на тристранната среща. Основният въпрос е начинът по който ще използваме инструментите за търговска защита. Ние трябва да се съсредоточим върху този въпрос. Позволете ми да благодаря на парламента за задълбочената му работа и заедно с това да ви уверя, че комисария Дехухт е твърдо решен да работи заедно с вас за общата търговска политика. Председателят, докладчикът има думата. Ще бъда кратка и Искам да благодаря на докладчика в Сянка, а също и на господин Чолос, който представлява комисията. Те работиха с нас в много добър дух, а това ще го, го казвам отново. Утре ще гласуваме, разбира се, има и окончателно гласуване след това, но наистина е много важно, когато се работи по такава трудна и сложна материя, да бъда подкрепена. Аз и моите колеги ще мога да взема една по-силна позиция по време на следващия трилог и а, на базата на гъвкавостта ще успеем да постигнем нещо много важно и ще намерим подходящото си място. Благодаря на всички още веднъж. Предполагам, че сега приключваме с това. Да, благодаря за коментарите. Утре по обяд ще гласуваме.